И така, благодаря ви. Тези, които напускат залата, ако обичат да напуснат е, тихо, благодаря ви за сътрудничеството. Сега пристъпваме към е, втората част от заседанието. Няма почивка. Thank you. Thank you for your благодаря ви за вниманието. Сега ще говорим за Европа политиката на Европейския съюз за обратно приемане и последиците за правата на човека. Може ли, ако обичате, е, за малко внимание, е, искам да ви въведа в темата. Втората е, част от днешното заседание в съдомакинство с Комисията по граждански свободи, под комисията по правата на човека, политиката на Европейския съюз за обратно приемане като ключов елемент в политиката по миграция и политика за даване на обежище на Европейския съюз ние трябва да засилим политиката за реадмисия на Европейския съюз и е, ние не бива да забравяме, е, че е, развиването на тази политика на ниво Европейски съюз ще се постигне чрез балансиран и разбираем подход към политиката в областта на миграцията, политиката за обратно приемане на Европейския съюз, е свързана с общата външна политика на Европейския съюз и споразуменията за реадмисия с основна част от сътрудничеството на Европейския съюз с трети страни в областта на миграцията и убежището. Това включва и Европейската комисия, но след Лисабонския договор в много по-голяма степен участва и Европейския парламент. Нека да не забравяме, че сега Европейския парламент е упълномощен да даде съгласие или не, е, по споразуменията за реадмисия, 2, е, е, член 218, ние имаме последната дума, когато се подписват споразумения за обратно приемане в политиката за миграция. През 2010 година, по време на преговорите по първото споразумение за реадмисия, имаше декларация на комисията и Европейския парламент гласува резолюция като допълнение. И в него се е, посочва, че е, Европейски парламент трябва редовно да бъде информиран по е, подписването на споразумение за реадмисия. И в тази рамка Европейската комисия на различни нива ще присъства на заседанията на Комисията по граждански свободи и е, е, за да се е, приложи на практика това, Европейския парламент упражнява правото си да даде съгласие или не по споразумение за обратно приемане. И това сътрудничество трябва да се приложи на практика по ефективен начин, ние смятаме, че това участие на Европейския парламент предполага необходимата проверка и като последица ще се подобри съдържанието на политиката по обратно приемане като цяло и за това трябва през следващия час, който предстои, как най-ефективно можем да допринесем за е, да се гарантира добавена стойност от страна на Европейския парламент е, е, при политиката за обратно приемане на Европейския съюз като крайния успех за Стокхолмската програма през следващите години. И така, сега искам да дам думата най-напред на господин Жан-Пьер Казарино, който е директор на платформата за развитие в Европейски институт в Флоренция. Мерси, господин Агилар. Аз ще говоря на френски. Най-напред добре дошли, дами и господа. За мен е чест да говоря пред вас. Искам да благодаря на организаторите за, два, за поканата. Краткото ми изказване всъщност е, е посветено на европейската система за обратно приемане и защитата на правата на човека. Да се говори за система ми се струва напълно уместно. Първо, защото има голям брой споразумения, сключени от една страна от държавите членки и от друга страна от самият Европейски съюз. Разбира се, в рамките на 10 години няма как да спомена всички фактори, които са свързани с тази система. Има също така и голяма разлика между целите, приоритетите на отделните държави. Се спо обаче някои елементи, свързани с зачитането на основните права. Както каза и господин Нагилар, от влизането в сила на договорът от Амстердам, Европейския съюз има правомощия по отношение на обратното приемане. Десет години по-късно договорът от Лисабон уточни споделените правомощия на Европейския съюз и държавите членки в областта на обратното приемане. Разбира се, съществуването на подобна съвместна, съвместно правомощие не би трябвало да представлява проблем, ако се спазва принципът за лоялно сътрудничество. Лоялност е ясно разписан в член 4 на договор договор Лисабон. Там се предвижда а, зачитане на целите, които се основава Европейския съюз, като които зачитане на правата на човека, зачитане на правото на хората от малцинствените общности, както и зачитането на човешкото достоинство. И тук, разбира се, познававам на член 2 и 6 на договора за Европейския съюз. Полага се също така и да съществува известно покриване между приоритетите на държавите членки и приоритетите на Европейския съюз. И това е въпрос, на който ще се върна след малко съвсем накратко. Да започнем с механизмите за контрол. Държа да подчертая, че е, международните задължения свързани с зачитането на правата на човека и конкретното им прилагане е в е, задълженията на държавите членки в рамките на протоколите, сключени между държавите членки и всяка друга трета страна, която е сключила споразумение за обратно, връщ... обратно приемане с европейска държава. И тези протоколи са разписани и се прехвърлят към смесените комисии по реадмисия. Предполагате, може би, че тези смесени комитети по реадмисия разглеждат по-отделно всяк, всеки един протокол. Те обаче се занимават главно с техническите изисквания за прилагане на споразумението. По мое мнение, смесената комисия по обратно приемане трябва да има и допълнителни фун- функции, т.е. да има да вземе предвид конкретните проблеми, с които се спосват хората върнати обратно в трета страна. Тези лица следва да имат възможност да предоставят информация за конкретните условия, при които върнат и обратно тези лица и какви, какви конкретни проблеми те се сблъскват. Този инструмент е важен, тъй като Европейския съюз е сключил споразумения за обратно приемане с трети страни, които не са страни по конвенцията от Женева от 1951 година за защита на беженците, в частност Пакистан, например. Като разбира се, този факт има последици относно лицата, които са обратно прияти в Пакистан или стран... лица, които минават транзитно през Пакистан при връщането им в трети страни. Това е важно също така и по отношение на третите страни, които са подписали конвенцията, но чието системи не функционират достатъчно уместно. Един от най-показателни примери, разбира се, е Украина. Наскоро беше публикуван доклад от Върховния комисарат на ОНЕ за бежанците, където ясно се посочваше заплахата и опасността, свързана с процедурата за обратно приемане с Украина. Има също така и споразумения, подписани с страни, които не се смятат за сигурни трети страни от Върховния комисариат на ООН, като например Сърбия. Сключени също така и споразумения с трети страни, с, в, в които има сериозни проблеми с зачитане на лицата от етническите мълцинства и лицата без гражданство, пример е Косово. Има също така и проблеми свързани с трети страни, които в някои случаи препращат лицата към други страни, т.е. връщат ги в страната им по происход. Пример е Марокко. Знаете, че в момента се договаря споразумение за обратно приемане между Европейския съюз и Марокко. Както виждате, има много проблеми и те са толкова сериозни, че се налага създаването на един механизъм, който да е много по-гъвкав т.е. които не се основава само на принципите на гъвкавост и добро функциониране, които в момента ръководят този вид споразумения. Освен това, след близнато в сила на договорът от Лисабон, харта за основните права има също правна сила като основният договор. Припомня също така, че съгласно член 17 на договора за Европейския съюз, Европейската комисия е длъжна напълно независимо да съблюдава за прилагането на договорите. Ето защо в рамките на нейната мисия следва комисията да създаде един механизъм за ранно предупреждаване и за надзор. Един подобен инструмент ще оправдае с включването на... Всъщност това е механизъм, който може да се активира при изключване на споразумение за обратно приемане с страна, която може да, се, да представлява проблем, страните, които изредих преди малко, или също така да се изготвят критерии, според които да се направи оценка с кои страни евентуално за в бъдеще могат да се сключват споразумения за обратно приемане. Потом критерии вече бяха изготвени през 2012 година, но те отговаряха на един много специфичен момент в изграждането на европейския проект. Днес, след влизането в сила на договорът от Лисабон и след включването на хартата на основните права в договора, би следвало показателите да бъдат преразгледани. Нека да се върнем на друг въпрос, който споменах преди малко, а именно съвпадението между приоритетите на държавите членки и Европейския съюз, друго предисловие за допълнително сътрудничество между тях. На двустранно равнище държавите членки винаги са имали сътрудничество по отношение в ни на обратното приемане. Много преди наместа на Европейския комисия много държави членки имаха един глобален подход по отношение на обратното приемане. Тоест те бяха наясно, че задълженията за обратно приемане се основава на реципрочност, но тази реципрочност на практика много рядко се зачита. Много държави членки също така признават, че колкото и силен дипломатически натиск да се оказва, този натиск не може сам по себе си да, да, да задължи трета страна да спазва споразумението за обратно приемане. Също така, подобен политически натиск може да има негативно въздействие за двустранните е, отношения с трети страни по отношение на международния тероризъм, полицейското сътрудничество, търговските отношения, контрола на границите и енергийната сигурност е изгодно ми каза, но споразумените за обратно приемане трябва да се включат в е, едно по-общо сътрудничество на двустранно равнище. Тоест, обратното приемане се е, включва в едно сътрудничество, в което се припокриват вътрешните работи, външните работи, търговската политика и дипломатическите отношения относителната значение на, обратното, на сътрудничество по отношение на обратното връщане е обикновено вързано с други отношения и други елементи на социалното сътрудничество, които са много по-важни за държавите членки от самото обратно приемане. В някои случаи някои приоритети на държавите членки не съвпадат с приоритетите на Европейския съюз. Всъщност има много области, в които се прилагат условия на европейско равнище, условия свързани с ефикасността на политиката на обратно приемане. Така, например, има силна централизираност на обратното приемане в отношенията между Европейския съюз и трети страни. Друг Аспект, който е специфичен за Европейския съюз е фактът, че Генерална дирекция вътрешни работи ръководи отношенията с трети страни, а според мен Европейската служба за външна дейност би следвало да играе по-важна роля, за да има единно отношение на Европейския съюз с трети страни поне това би трябвало да се случи, ако ЕСВД успее да наложи своята позиция. Или казвам други думи, процедурата за обратно приема не продължава да се ръководи от логика за бързо действие, ефикасност и гъвкост, които не отговарят на зачитането на правата на човека. Засилването на граничния контрол е свързано с много сериозни заплахи в трети страни. И имам конкретни примери. Така, например, в някои случаи гъвкавостта и оперативните възможности се оказват по-важни от зачитане на правата на а, мигрантите и на търсещите убежища. Не знам до каква степен двойката Генерална дирекция е, вътрешни работи и СВД може да намери правилното сътрудничество е, по въпроса за обратното приемане. За сметка на това мога да ви кажа, че споразумението за обратно приемане сключени било на европейско равнище, било на равнище на държави членки, все повече са критикувани от е, неправителствени организации, от международни организации както в Европейския съюз, така и в трети страни. Особено силни са критиките от страните от Северна Африка, тъй като от арабската пролет насам те са свързани с много сериозни проблеми. Там има много силно движение за защита на човешкото достоинство и правото на свободно предвижване. Тези очаквания на страните от Северна Африка представляват голямо предизвикателство за Европейския съюз, тъй като политиката за външна, външни работи на Европейския съюз в момента не може да отговори по адекватен начин на тези очаквания. В заключение бих искала само да отбележа, че в момента Европейския съюз се сблъсква с един важен критерий. Това е критерията за европейска добавена стойност. И това е критерия, който се появява с договорът от Амстердам. И без да искам да звуча прекалено идеалистично, ми се струва, че най-сигурната, най-истинската добавена стойност на Европейския съюз в външните си отношения за трети страни и в частност в областта на обратното приемане е именно в зачитането на правата на човека. Ясно е, че, че засилената роля на Европейския парламент ще е много важна в тази област. защото толкова важна е и ролята на Европейската служба за външна дейност. Според мен службата също трябва да играе много важна роля тук. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Благодаря на представителя на Европейския институт в Флоренция. Сега даваме веднага думата на госпожа Марина Шрам, експерт по международни отношения. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Първо, от името на Европейската организация за миграция бих искала да ви благодаря за отправната ни покана да вземем участие в тази дискусия. Нашата организация не е включена в обратното приемане като такова. Ние сме подкрепили трети страни за сключване на споразумение за реадми с Европейски съюз чрез изграждане на капацитет, включително и по правата на човека. Ние освен това сме наблюдавали и е, ситуацията на обратно приятите, след като са обратно прияти. Първо искам да споделя някои общо забележки във връзка с реадмисията и правата на човека. Е, господин Казарино също спомена, е, че обратното приемане е, само по себе си е процедурен инструмент, чрез който се улеснява връщането на лицата в родината им, поради което няма и пряко отражение върху човешките права. Като цяло, е, подписването на споразумение за обратно приемане трябва да имат предвид в какво е, положение се намират страните на обратното приемане. И в случай на безпокойство не би трябвало да има реадмисия. От друга страна, по силата на тези споразумения, придвижването на лицата става по-ефективно, по-бързо и за нас е много важно е, да получим гаранции, че процедурата е упростена, е, но е, това не ограничава достъпа на правата до процедурата и до правата им преди обратното приемане. Е, ние смятаме, че е, понякога третите страни, приемащите страни могат да преценят, че е, лицето, което е било прието обратно и неговата ситуация е била точно преценена в държавата член на Европейския съюз преди да бъде върнато. И ето защо трябва да му се гарантира достъп до правата му, след като той е прието обратно. Сега пристъпваме към мониторинга. Има е, две възможности за мониторинг. От една страна е, за по-ефективна процедура, доколко изобщо е ефективна тя. Това обикновено се подкрива е, от страните за реадмисия и на второ място третирането на обратно приятите. Какво се случва преди, по време и след обратното приемане? Сега, ние наблюдаваме най-вече какво се случва след обратното приемане и е, има е, различни е, критерии за преценка. Първо, какво се случва непосредствено след обратното приемане, как са посрещнати хората, когато се върнат обратно в е, е, страната на транзит или е, в, на окончателното приемане, доколко устойчиво е тяхното връщане, какви са шансовете за интеграция или реинтеграция. И има две различни категории индивиди, две различни категории лица. Бих искала да навлеза в подробности за това какво контролираме. Първо, граждани на съответната страна. Това се отнася в по-голяма степен за някои споразумения за реадмис, отколкото с други. Грузия, Пакистан или Шри-Ланка. И е, тук вече трябва да видим дали при връщането им хората имат достъп до непосредствени права какви документи им се отпускат, документи за собственост, родителски права, изобщо какви документи биха могли да са загубили и съответно да отпаднат права. Трябва обаче и дългосрочно да се прецени доколко устойчиво е тяхното завръщане, дали лицето ще има възможност да е, започне нов живот или да възстанови живота си след като се върне обратно. Тук трябва да се прецени доколко властите е, са запознати с, с специфични въпроси, е, на които лицата могат да търсят отговор след като се върнат. Втората група това са граждани на трети страни. Е, разбира се, е много по-важно да наблюдаваме тяхното положение, особено когато наблюдаваме типични страни на транзит, като Украина – която вече беше спомената. Е, тук е, говорим и за достъпа е, до статута на беженец, но на това ще се спра по-подробно. Но има и други безпокойства. Основното, когато говорим за обратно приемане, е отново да се види доколко се гарантира стабилно положение на лицето. Лицето трябва да бъде обратно прието в трета страна, само ако не може да се завърне в родината си. Е, така че трябва да преценим какво става в третата страна, страната на транзит. Е, има ли е, достъп, има ли възможност за устойчива интеграция, за доброволно завръщане, дали имат право да получат карти за временен престой и защо каквито и да било необходимости, които могат да възникнат във връзка с завръщането. Тоест, положението непосредствено след завръщането на граждани на трети страни. Имат ли преводач? Обяснява ли им се какво се случва и какво ще последва? В някои страни гражданите на трети страни са задържани, за да се установи дали те действително са мигриращи, дали трябва да бъдат оставени на едно и също място или преместени на друго място. Разбира се, че е, има доста безпокойство във връзка с спазването на техните човешки права. Е, е, това, което напоследък правихме, е заедно с комисията ние работихме по пилотни проекти. Тяхното приложение трябва да започне или в края на тази година, или в началото на следващата. Имаме тригодишен пилотен проект за Украина и Пакистан – две страни, които вече са споменати, е, защото те продължават да остават в фокуса на нашето внимание. Е, при тези проекти е, ние сме партньори с Върховния комисариат за беженците на ОНЕ и с гражданското общество, да се разбере какво точно се случва. Е, изобщо ние наблюдаваме както положението на граждани на трети страни, така и граждани на съответната страна. Години, след години се наблюдава е, какво се случва след задържането им, след обратното приемане. Е, трябва да имаме обратна връзка. Трябва самите граждани да имат възможност да ни дадат обратна връзка. И тук партньорствата са важни. Аз мисля, че ще спра до тук. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря ви за вашето изказване. Следващия оратор е госпожа Супиас Дейвид. Um, тя също представлява организация, която се занимава с реадмисията и оказване на помощ на беженците. Това е един съюз, който представлява повечето организации в Европейския съюз. Ние сме много благодарни, че можем да вземем отношение по тези въпроси и тук сред вас. Искам да кажа, че ЕКРЕ смяча, че реадмисията не попада сред суверените права на държавите и трябва да се осигурява ефективен достъп на хората, които търсят обежище и защита, като се вземе предвид и личната ситуация на лицата и ако е необходимо да бъдат върнати обратно. Има и административни инструменти, оперативни инструменти за връщане на лицата, международните споразумения трябва да бъдат спазвани. Необходимо е да има клаузи за реадмисия в споразуменията, но това не е достатъчно необходимо споразуменията да бъдат прилагани на практика. Те не винаги в дискусиите се говори за изпълнението на тези споразумения и затова се радвам, че тук говорим какво, какви са последиците от тяхното неизпълнение върху човешките права. Необходимост Необходимо е споразуменията за реадмисия да бъдат неутрални, лицата да имат право на справедлив процес, с, ам, да бъдат ам, третирани равноправно. Обаче все пак има някои случаи ам, на нарушаване на човешките права. Ние об, говорим с ам, лицата, които са били с нарушени е, права. Искам да подчертая проблемите, свързани с достъпа до процедурите за предоставяне на обежещи, особено по границите и в е, контекста на изпълнението на някои концепции в е, трети държави. Изпълнението на споразуменията за размисия може да бъде проблем, ако лицето, което има, има нужда от защита, няма пряк достъп до процедурата за реадмисия в Европа, ако неговото искане не е било документирано на границата, ако то не е било информирано как може да поиска обежище, как може да се възползва от правата си. Има много гранично-пропускателни пунктове по границата с Европейския съюз. Ние чухме, че има много случаи, в които са възникнали проблеми по граница с Полша, Русия, Украина, по граница също на Турция и Гърция. Някои организации говорят, че е на гръцката граница хората са връщани а, обратно. Отхвърлени са техните молби. Е, подготвя се споразумение с Беларус и Турция. Има споразумение с Украина. В доклада от миналата година нашия член в Унгария установи, че има лица, които са експортирани от Унгария в Сърбия без съответната процедура да бъде спазена. Установява се, че всички бързи решения са били взети в съответствие с разпоредбите. Има и случаи, в които малолетни деца са били екстрадирани. Това е свързани с бързите процедури на реадмисия, бързите процедури за предоставяне на обежище. Процедурите, които се осъществяват на границите, могат да бъдат много кратки. В споразумението с Черна гора, Сърбия, Русия и Украина ем са заложени тези процедури. Е, бързата процедура означава, че няколко дни е, лицата нямат право на правна защита, нямат право на информация, нямат е, право да подадат молба за обежище, докато не бъде взето решение. Споразуменията включват и редмисията на граждани на трети страни, които могат да бъдат върнати. Това води до определени безпокойства, особено по отношение на транзитните държави, такива, каквито, такива като Украина. Необходимо е да има и концепция, която да обхваща даване на убежище на граждани от трети страни, страна, която може да предостави обежище и защита на лица, които не са граждани на тази страна, могат да бъдат върнати там. Сърбия се счита за такава трета страна, за страна, която може да бъде обект на редмисия за граждани от трети страни. В Сърбия има много обаче пречки, свързани с достъпа до процедурите. Няма а, ефективни правни инструменти там. А, така че а, определението за сигурна държава е доста неясно. Необходимо е да има оценка на всеки един случай по-отделно, да се вземат предвид личните обстоятелства на съответното лице и тогава да се прилагат правните разпоредби. Нещо, което беше споменато от Губесин Касарино, е свързано с проблемите за нарушаване на човешките права. Има по понякога и случаи, при които лицето е връщано в няколко поредни държави, или така наречената верижна реадмисия. Има и а, документирани а, случаи. А, по които, от които става ясно, че реадмисията може да има необратими последици за съответните лица. Искам да спомена, че в Украина непредружените деца могат да бъдат задържани по начина по който могат да бъдат задържани и възрастни, които преминават границата нелегално. Няма достъп до процедури, няма и е, стабилна е, система е, за предоставяне на обежище. Има доклад от 2013 година, в който доклад се посочва, че няма процедури, съгласно които да бъдат връщани лица в Украина. Провеждаме преговори с Турция. Турция няма ефективна е, система. Там има географски ограничения, а именно повечето лица, които търсят обежище, не са не отговарят на критериите, освен в рамките на процедурата задействана от Върховния комисариат на ОНЕ. Дори процедурата, когато бъде изпълнявана, трябва да бъде подложена на оценка. Е, относно връщането на граждани от трети държави е, в страни, които не са тяхната родина, тогава тези лица могат да бъдат е, преместени в тяхната родина. Има случаи, в които грузински граждани от Украина са били връщани в Грузия, оттам в Русия. Има други случаи от, в Черна гора и от Черна гора в Гърция. Когато се взима решение с коя страна да се договарят споразумения за реадмисия, на първо място се взима предвид спазването на човешките права. Предвижда се механизъм за прекратяване на изпълнението на споразумението, ако има доказани случаи на нарушаване на човешките права. Има много а, доклади, свързани с нарушаване на човешките права. Има и много неща. А, които не знаем, защото много случаи остават недокладвани. Няма да говоря още по тази тема. Ние се застъпваме за ефективно и независимо наблюдение. Да се надяваме, че пилотните проекти IOM ще държи за прозрачното им изпълнение много страни ще участват и всъщност това няма да са пилотни проекти, а това ще са едни ефективни програми, които ще бъдат изпълнявани системно. В заключение, трябва да бъдат взети предвид нарушенията на човешките права, когато се договарят и се оценяват споразумения за реадмисия. Европейската комисия изготви редица препоръки в своя доклад от 2011 година, но много малко от тези препоръки са били изпълнени на практика. Необходимо е да има прозрачност и това е много важно, за да се знае какво се случва с тези препоръки, какво се е, предприема като следваща стъпка. Трябва да имаме предвид, че всички действия могат да имат необратими последствия за засегнатите лица, за това, че тяхната свобода може да е изложена на риск. Държавите членки не трябва да, се спи, да спират действията си на своите граници. Европейският парламент трябва да напомня на държавите членки, че те играят важна роля при осъществяването на ефективно наблюдение. Благодаря. Сега ще направим обмяна на мнение. Разбирам, че представителя на външната служба не е успял да дойде, но тук имам представител на комисията от генерална дирекция а, външни а, вътрешни работи. Давам му думата. Благодаря. Аз се казвам Нилс Колман. Аз съм част от екипа, който преговаря и наблюдава прилагането на споразуменията по реадмисия за да вземем отношение, е, всъщност ние може би трябваше да направим изложение, за да се отчетем по-подробно по политиката ни в тази област, която е развита, особено откакто започна дискусия в Европейския парламент във връзка с е, споразумението за реадмисия в Пакистан, но е, ще направя всичко, което мога за кратко представяне на работата ни. Комисар... Комисията се отнася много сериозно върху отражение влиянието на обратното приемане върху защитата на човешките права. Е, това е разработено подробно в оценката от 2011 година, която беше изготвена от комисията. Е, комисията изготви комунике, е, в което отправи много важни препоръки Правната рамка по защитата на правата на човека е ясна. Трябва да подчертаем, че Комисията за реадмисия не освобождава е, страните по споразуменията от международните им задължения. Тъкмо обратното в тези споразумения се е, повтарят всички международните задължения е, по силата на Женевската конвенция или на Европейската харта за правата на човека е, е, не може никога да има обратно приемане, ако има опасност от рефульман е, или нарушение на други права, също така и директивата за завръщане. Изобщо всички гаранции трябва да се прилагат напълно към лицата, които са обект на обратно приемане. Това е, е последица от споразуменията за обратно приемане. Комисията разбира разликата между е, правната рамка от една страна и прилагането от друга страна. Ето защо оценката от 2011 година комисията отправи ред препоръки е, за допълнителни гаранции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 Е, някои от е, тези допълнителни гаранции е, са включени в последните споразумения за обратно приемане, които преговаряме. Комисия Либе гласува благоприятно за споразумения за реадмисия с Армения. Мисля, че на 19 октомври в пленарна зала ще се гласива това. Това е първото споразумение по силата на нови разпоредби. Има допълнителни допълнителен член, е, където се включва е, договарящите страни да спазват правата на човека, особено при обратното приемане. Особено е, в приемащата страна, след като се извърши обратното приемане, приоритет на доброволното завръщане и най-вече въвежда нови обстоятелства по реадмисията, а именно възможността да се суспендира споразумението, ако това се наложи, ако се окаже необходимо. В допълнение, комисията пилотира мониторинга е, по проекта, който току-що се, е, се спомена. Е, и ние се надяваме, че действително проекта ще започне скоро. Той ще се прилага в Украина и в Пакистан. И, както вече казахме, той ще продължи 3 години, като намерението ни е проекта да бъде прозрачен, да бъде приобщено изцяло гражданското общество и е, след тези три години е, комисията ще направи съответните заключения по осъществимостта е, и практичността на мониторинга в такъв мащаб. Тази версия на мониторинг е, допълва мониторинга, е, който вече се извършва е, по всяко споразумение за обратно приемане, което е подписано от Европейския съюз. Няколко думи за приемането на граждани на трети страни, как договарящите страни мисля, че това беше основна, основна грижа по отношение на защитата на човешките права. Но тук е, трябва да кажем, че практиката сочи, че това специфично задължение по силата на споразуменията за обратно приемане рядко се прилага. Държавите членки е, винаги е, дават приоритет на доброволното завръщане. Прилага се на външна граница с ускорена процедура. Има известно количество, но то е ограничено. Искам да добавя, че статистиката, с която разполагаме, показва, че тук трябва да се извърши подобрение. Комисията също отправи препоръки с надеждата, че нещата ще се подобрят. Необходима ни е по-пълна картина особено във връзка с обратното приемане като цяло, но особено граждани на трети страни, трябва е, количествени и качествени показатели, които е, биха били е, много полезни в дискусия като днешната. Благодаря ви, господин председател. Председателя, благодаря ви много за това изказване. Сега давам думата на депутати от Европейския парламент, които искат да се изкажат. Мисля, че госпож... ако ако не искате да, да кажете нищо или да отправите въпроси, е, госпожа Лох Бир е, ще направи заключения. Също да самата не съм експерт в тази област. Имам въпрос към всички вас. Също така много съжалявам, че нямаме представител на Европейската служба за външна дейност. Достатъчно отдавна ми изпратихме да и, както каза господин Касарино, щеше да е много добре, ако ЕСВ да ни представи своята експертиза, в частност по отношение на Северна Африка. Като вече казах, ще задам няколко въпроса и се надявам те да са уместни, тъй като наистина не съм експерт в тази област. Казахте, че има смесена комисия по редмисия, която се занимава с технически въпроси и и вие и всички останали оратори казах, изтъкнахте, че има нужда от по-независим мониторинг. Имате ли някаква представа как точно трябва да изглежда този независим мониторинг в смесените комисии по реадмисия? Смятате ли, че вече има такъв механизъм или има нужда от някакви независими доклади? Не искам да си вадя прибързано изводи, но опитът от миналото показва, че само когато има независими документи, изготвени от НПО за случвато се с хората, върнати обратно в трети страни. Само в тези случаи европейските институции реагират. Много ясно си спомням а, примера с а, един, един а, пример за случая с Либия, спор между Либия и Италия и фактът, че хора са били връщани в Италия, в Либия по време на режима на Кадафи, са били обект на изтезания. И мисля, че в този случай съда за правата на човека в Страсбург е много добро решение. Знаем, че вече има предпазни мерки, които дават по-практическо измерение на съществуващата законодателна рамка, но ще се радвам вие да кажете нещо, т.е. как смятате, че можем да подобрим съществуващата система за мониторинг. Споменахте също така, че Сърбия не се смята за сигурна държава нашата комисия е изпратила делегация, която да работи по всички въпроси, свързани с правата на човек. И може би това е въпрос, който трябва да разгледаме, т.е. как се развиват нещата с процедурата за убежище в Сърбия и всъщност има ли някакъв напредък изобщо. Споменахте, че и критериите за обратно приемане следва да бъдат преразгледани. Правилно ли ви разбрах? А казвате, че трябва да бъдат усъвременени. Добре. Благодаря ви за уточнението. Към госпожа Шрам също имам въпрос по отношение на мониторинга. Споменахте някои пилотни проекти, които смятате да приложите. Имате ли вече конкретни случаи с конкретни лица, които са се обърнали към съда, тъй като са били обект на нарушаване на правата на човека след връщането им в трета страна или в родината си? към представителя на, на Европейския съвет за бежанците е, искате да има по сигурни предпазни клаузи в споразуменията за обратно приемане, по-строги критерии за приемащите страни и вие споменахте механизмите за мониторинг. Имате ли и други критерии, Така, например, кои случаи могат да доведат до временно прекратяване на споразумението за обратно приемане. Тоест, в какъв случай може да се достигне до временно прекратяване действието на едно такова споразумение. Това беше от мен. Благодаря ви. Предлагам при втория кръг за коментари и отговори на въпросите, които госпожа Лохбилър току-що зададе. Аз предлагам да дадем думата и на госпожа Лопес. Тя също иска да се изкаже. Ако някой друг иска да зададе въпрос, заповядайте, дигнете ръка, за да можем да обобщим въпросите и е, съответно отговорите. Госпожо Лопес, имате думата. Благодаря, е, господин председател. Аз бих искал да благодаря на изказалите се за информацията, която ни предоставят е, по споразуменията за обратно приемане. Тъй като и комисията е тук, бих искала да разбера дали комисията може да ни е, предостави повече подробности по определени случаи. на лица, спрямо които е приложена директивата за обратното приемане. Защото е, директивата е, обратно приемане е, се прилага е, различно в различните страни. Е, например, периодите на задържане. Условията на задържане. Ние знаем, че в различните страни те са различни. Направеното през 2011 година поручване от Европейската комисия посочва, че е, е, трябва да се променят някои аспекти от споразуменията за реадмисия и е, особено е, е, някои разпоредби в директивата посочват, че е, не е желателно да има такива големи разлики между членовете на Европейския съюз. Затова питам е, членовете на панела и е, на комисията на какво се дължи огромната разлика в периода за задържане в центровете за задържане на периода за задържане на тези, които искат убежище или на нелегално мигриращите. Има решения на съда. Вие имате ли информация за тези решения? Дали депутатите могат да получат информация, за да се разобличи това положение? Дали има хуманитарно третиране, особено за лица, които не са извършили никакво закононарушение, просто са влезли нелегално е, на територията на дадена страна и това е административно нарушение. I would like to put uh, the panelists very Бих е искал да задам един доста аматьорски въпрос. Ам, Госпожа Лоб, Лобиер зададе въпрос в тази област, но аз ще задам още веднъж. Искам да кажа. Сърбия не е, е сигурна страна. Как може да обясните това? Ам, тъй като а, страните от Западните Балкани а, се ползват от безвизов режим и а, могат да пътуват в Шенген? Имат ли право сърбите да искат политическо убежище? Мисля, че не е така, но бихте ли ме осветлили по въпроса? Ако няма допълнителни въпроси, а, нека комисията да вземе отношение. Господин Колман, може би, да отговори на зададените въпроси. Аз не съм експерт по директивата за реадмисии, затова ще дам думата на моя колега. Здравейте на всички. От вашите въпроси ми стана ясно, че вие искате да знаете какви са правилата и процедурите и по-скоро защо не са изцяло хармонизирани. Те не са едни и същи в държавите членки. Това не отговаря на съществуващите разпоредби в директивата за реадмисия относно задържането. Има много ясни условия и правила. Преговорите бяха много трудни и беше трудно да бъдат включени тези предпазни клаузи в съществуващите правила. Държавите членки трябва да приемат, че задържането е всъщност последна, крайна мярка, която все още не е напълно хармонизирана в системата на държавите членки. Все още периодите за задържане не са хармонизирани. Това поража недоволство, но все пак мерките, които са предприяти, са стъпка в правилната посока. Относно оценката на транспонирането на директивата за реадмисия в държавите членки все още продължава. Ние много подробно разглеждаме ам, транспонирането на разпоредбите възникват, ако възникнат някои неудобни въпроси или са необходими аргументи, ние ще ги разгледаме, ще се отнесем към тях. Колегата Локбилер, може би да имаме втори кръг от изказвания и след това. С господин Касарин, Касарин ли да започнем или не. Със следващия оратор ще започнем. Ще, с господа Шрам искам да отговоря на въпросите зададени госпожа Локбилер. Първият е свързан с това какво може съвместният комитет за ре... какво може съвместно за реадмисия да направи в допълнение към вече предприятите мерки. Тази комисия работи на международно ниво, но може да работи съвместно с Европейския съюз и страните обхванати от реадмисията, за да се види как се справят двете страни. Има нужда, разбира се, и от участието на гражданското общество и на НПО, които да съблюдават спазването на разпоредбите за това какво се случва след връщането. Трябва да се види какво се случва с тези лица след това. Сега преминавам към втория ви въпрос, който зададохте. Дали имаме примери, свързани с наблюдението, дали има проблеми, свързани с човешките права, които са а, били забелязани. Ние работим с Украина и съвместно с ЕКРА ние изготвихме инструмент преди няколко години. Той се нарича механизъм за наблюдение. Дава се достъп до права и услуги на мигрантите, които са а, задържани. Това, което Наблюдавахме тогава, че от една страна е някои а, хора а, твърдят, че са кандидат, кандидатствали за убежище в някои от държавите членки, но не им е даден шанс. Украина смята, че след като те имат шанс за убежище в Европейския съюз, защото да им дават достъп до техните процедури. От, другата страна, от друга страна, ем, се занимахме с основни права, свързани с предоставянето на устен преводач, предоставянето на адвокат, правото на преместване и така нататък. Чрез този инструмент, чрез който се предоставя информация, осъществява конструктивен диалог, ние постигнахме доста. Сега, да речем, НПО могат да имат достъп до местата за задържане във всеки един момент. Не знам дали отговорих на вашите въпроси, но това е което мога да кажа. Благодаря ви. И аз разбира се ще се опитам да отговоря на всички въпроси, ако мога, разбира се. По отношение на смесената комисия по редмисия, държа да бележа, че към всяко споразумение за реадмисия има и такава смесена комисия по реадмисия, в която участват заинтересовани страни от съответните държави, т.е. държавите подписали Европейското споразумение за обратно приемане. т.е. това са служители на Европейската комисия, служители на държавите членки и служители на съответната държава, които са част от това сътрудничество. Но не бива да забравяме, че не всички държави и членки имат двустранно сътрудничество с трети страни, сключили споразумение за обратно приемане въз основа на протокол за прилагане. Може би твърдението ми е леко провокиращо, но това наистина не е условие си некванон. някои държави членки нямат протокол за прилагане и това е много сериозен проблем, защото ако има протокол за прилагане, по принцип има клауза в рамките на сътрудничеството и почти всичко е изяснено, поне в някаква степен. А случай не винаги е такъв и това се оказва сериозен проблем при мониторинга на европейските споразумения за обратно приемане. Държа също така да отбележа нещо важно в контекста след приемането на договорът от Лисабон. А именно за правомощи на Европейският парламент спрямо съвета чрез обикновената законодателна процедура. Според мен Европейският парламент играе водеща роля в операциите по мониторинг. При съвместните операции за обратно приемане. Ако е и тази на роля на Европейски парламент е много важна в контекста за влизането в сила на договора от Лисабон. А по отношение на критериите, които се използват за определение на трети страни, с които могат или трябва да бъдат сключени европейски споразумения за обратно приемане, смятаме, че, смятам, че Европейския парламент трябва да има възможност да се произнесе по определенето на тези критерии. Надявам се това да отговорих на въпросите ви. А сега относно Сърбия, Сърбия не се смята за сигурна трета страна, съгласно докладът, изготвен от Върховния комисариат на ООН за беженците през 2012 година. струва ми се, че оценките и докладите, изготвени от ВКБОН, са сериозни документи, които дават възможност на законодателите да са по-добре информирани при взимането на решение. Също така държа да отбележа, че в една директива на Европейския съюз, а именно директивата от 2005 година относно процедурата за предоставяне или отказ на статута на бежанец в член 27 много ясно се определя какво значи понятието сигурна трета страна. Ако искате, мога да ви изпратя този документ, за да сте наясно с всички критерии, които са много ясно разписани. Благодаря ви. Е, госпожо е, Сърпас, да, клаузата за суспендиране. Е, първо мисля, че е много важно и някои от препоръки бяха отправени от комисията. Ако по споразумението няма гаранция, просто се казва, че трябва да се спазва човешките права, но трябва да има е, списък на конвенциите, по които, които подписани от страните, е, така че е, това е напредък. Е, е, оценката е, на, за страната, където са обратно прияти лицата, е, това се отнася не само за Сърбия, но и за други страни. Сега клаузата суспендиране се прилага, когато има произволно задържане на лицата. Това е нарушение на човешките права. Когато при задържането хората, при завръщането хората се задържат при лоши условия, това също е нарушение на техните човешки права. Това е нарушение на Европейската конвенция за правата на човека и клаузата клауза за суспендиране на споразумението. Ако има лошо третиране, ако условията в държавата са толкова лоши, е, че те са жертва на лошо третиране, примерно, да кажем, е, делото срещу Гърция, в какво се състои нарушението е, на, на правата в Гърция, защото е, има, да кажем, бездомни. В определен случай трябва да се спазват определени условия. Това са случаи, за които ние знаем. И аз мисля, че тогава споразумението трябва да се суспендира. А, е, примерно по някои доклади се казва, че Украина не спазва правата на граждани на трети страни, тогава не би трябвало да има е, споразумение за обратно връщане. Искам само да се върна на въпроса за сигурните страни. Разбира се, че ние тук е, е, говорим като правници, е, но е, Сърбия, ако не е сигурна страна за тези, които търсят е, обежище, значи тя не е сигурна страна и за собственици граждани. Сърбите е, искат статут на бежанци, защото им трябва закрила, защото са преследвани в собственици страна. Това се случва. Е, Искам да ви напомня, че при първата директива по процедурите за искане на обежище се включва идеята, че Европейски съюз трябва да изготви списък на е, сигурна страна на происход и така и не се постигна споразумение по този списък. Какво значи сигурна страна при положение, че дори държавите членки на Европейски съюз не постигат споразумение? Дали Сърбия е сигурна страна? Това зависи от индивида. И сега, понеже говорим за Сърбия, аз си спомням, че е, ние публикувахме в уебсайт доклад с, данни за беженци, тези, които търсят убежище. Имаше лице, което отива в Унгария, получава закрила в Унгария. След това обратно е върната в Сърбия и на границата посред зима е, просто е поставена от другата страна на границата в снега. Тя е млада и успява да се върне обратно в Унгария и в края на краищата е, се регистрира молбата и за обежище и тя получава статут на беженец. Ако се е върнала в Сърбия, тогава е нямало да има достъп до процедурата за търсене на обежище. Виждам, че никой друг не вдига ръка. Виждам, че никой друг не иска да вземе думата. Представители на организация. Е, е, ако, ако е така, в такъв случай смятам, е, че е, ние е, стигаме до заключителни, заключителните думи на нашата сесия. Искам да попитам дали съпредседател иска да заключи. Това ще бъде удоволствие благодаря ви. Ще приключа с един цитат, който тук ще открих и се радвам, че заедно се представяме това изслушване. Смятам, че за Комисията по човешки права е много важно възможността да, чу, да чуем откритията на различните специалисти, в частност на председателят на организацията за Международната организация по емиграцията. Председател на на колегата Жан-Жак Бисеп относно на прегледа на програмата от Стокхолм. И това, което той казва за смесената комисия по реадмисия, което бе споменат и господин Касарино цитирам, призоваваме Европейската комисия да позволи не само на парламента, но и на НПО, международни организации, представители на национални парламенти да вземат участие в заседанията на смесната комисия по реадмисия. Също така насърчавам Европейската комисия да предостави на Европейския парламент достъп до документите, изготвени от а, тази смесена комисия. И така, надяваме се Комисията по основни права и по-голямата част от политически групи в парламента да се съгласят да приемат подобна препоръка. По този начин значително ще подобрим функционирането на сместните комисии по реадмисия. Тъй като ми се струва, че много често политиките а, по отношение на тъщите убежище са просто неприемливи и в крайна сметка политиците се, се оказват принудени да променят процедурите само след някакъв много красноречив скандал или когато жертвата на нарушение на правата на човека е имала щастието да срещне някой, който да се погрижи за нейните права, но е, за, за нещастие случай не винаги е такъв. Благодаря ви още веднъж за присъствието. Благодаря и на колегата Агилар за това съвместно организирано изслушване. Господин Агилар, и аз много се радвам за съвместно ни организиране. Беше иска чест за мен. Благодаря ви. Госпожа Лох, Билер, На колегите от подкомисията за правата на човека припомням, че е започваме да си изслушване по Иран и срещата ще бъде в АСП 3G3. Благодаря ви.